протестите. Ще ние поддържаме а, своя ангажимент публично и частно да се застъпим за тези хора в Иран. А, ние всичко, ще, ние ще направим всичко с оглед и на очаквайки да бъде и поднесена отговорност. Това е като общ коментар. Във връзка с някои от конкретни изказвания, направените тук, очевидно е, че е, за подкрепата е, и работата по определени споразумения създава впечатление, че Европейския съюз е подминал някои въпроси, което не е вярно. Ние влязохме в широк диалог с Иран, поддържайки ограничителните мерки на Европейския съюз, включително и по повод нарушението на човешките права. Не смятаме, че ще бъдем по-добре поставени, ако без, действаме без да имаме съответното споразумение. И искам да ви уверя, че GCPOA е, бе създадена всъщност от, с резолюция на съвета за сигурност на ООН. Това не е европейско творение. Става дума за съвета за сигурност на ООН. Той прие това споразумение и ние гледаме на него като изключителна изключително важен елемент на регионалната и европейска сигурност. Никой не иска ядрено въоръжаване в региона и никой до сега не успя да намери мирен начин за гарантиране, че Иран не разработва ядрени оръжия. И все пак от юни 2019 година не имахме нееднократно възможност да изражим сериозната си загриженост по повод ограниченията, ограничението ангажимента на Иран. И ние ще продължаваме да следим за пълно цялостно изпълнение на това споразумение. Ние ще държим на него и ще изпълним своята част от задълженията. Някои хора ни обвиняват в прекалена мекота спрямо Иран. Е, е, това е, разбира се, тема на задълбочен дебат и не можем да кажем, че всеки е доволен. Да бъдем реалисти обаче, дали сме прекалено меки спрямо и снисходителни спрямо Иран? Не бих казал. Има редица санкции правосанкции за разпространение на ядреното оръжие във връзка с споразумението за неразработено не, не ядрено оръжие, след това във връзка с санкции, във, санкции във връзка с Хартата за човешките права, както и с оглед на е, по повод използването на различно оборудване за вътрешни репресии и за е, влия, влияние на, на телекомуникациите, защото вмешателството в интернет изисква сложни средства. Трето, е, нашите ангажименти във връзка с, с, с Сирия и режима прият по СИПИ 351. Не мисля, че можем да кажем, че сме твърде, твърде твеки или твърде меки, когато говорим за споразумението. Не, нека да кажа, че това не ни пречи да възприемем категорична позиция в случай като този. Е, това е, е, е повод да се обърне особено внимание на човешките права и включване в списъка във връзка с протестите. За сега конкретни предложения в това отношение няма. Но, имайки предвид, че, че процеса на преразглеждане на режима на човешките права е в ход в момента. И, както ви казах, е, последствията ще бъдат приложени спрямо 83 личности и организации в Иран, ако се стигне до решение. Не работим по всички посоки, и по дипломатически път. Е, ние се опитваме да отстояваме човешките права в Иран и на други места с дипломатични средства, без санкции. Но ние отстояваме човешките права. Уважаеми евродепутати, това бе първата ми среща с вас. Много интензивна за мен. Благодаря на всички ви за изказванията и подкрепа подкрепате. Не всеки се изразява по един и същи начин. Има различни подходи в ляво и дясно, различно разбиране за събитията в този сложен свят, в който сме принудени да живееш. Ние днес обсъждахме колко? Четири сложни теми благодаря на всички за вашите изказвания и за подкрепата, която оказвате на моята дейност. Благодаря ви. Председателката, аз също ви благодаря, господин еврокомисар. Искам да ви информирам, че ще са разгледани 6 проекта за резолюции, с което приключвам дебата по тях. Гласуването по тях предстои утре. А сега трябва да ви уведомя, че Европейската народна партия информира парла, Европейския парламент и, в, и неговото, неговото ръководство, че ще има промени в делегациите и комисиите. Но имената на новите членове ще бъдат отразени в протокола на днешното заседание. От настоящия момент съответните евродепутати са членове на е, в съответните комисии и групи за приятелство или делегации. Е, благодаря. И продължаваме по дневния ни ред. Изявление на съвета и комисията относно стратегията на Европейския съюз за слагане край на гениталното съкътяване на жени навсякъде по света. Първо ще давам думата на госпожа Топорайнен като представител на съвета. Госпожо председател, уважаеми дами и господа депутати, правата на жените и момичетата и равенството между половете – е всеобхватен приоритет на финландското председателство в сферата на международното сътрудничество с оглед подпомагане на развитието и укрепване на човешките права. Ние сериозно се отнасяме към нашата ангажираност, включително и с целите за устойчиво развитие да работим с всички наши партньори по отстраняване на дискриминацията на жените и прекратяване на всички вредоносни практики, включително гениталното съкътяване на жените. Европейският съюз на многостранно ниво показа водеща роля при утвърждаване на правата на жените и момичетата и утвърждаване на равенството между половете. И стратегията на Европейския съюз за слагане на край на гениталното скътяване на жени, която е в унисон с съответната декларация на ОНЕ, е водеща сила за постигане на целите на устойчивото развитие. В Африка инициативата се отнася до насилието срещу жените, браковете сред е, деца, между деца, извинете, и усъкътяването на жените. Срещата на върха, посветена на тази тема под егидата на ОНЕ, беше изключително успешна. Бяха поети ангажименти от публични и частни субекти за финансиране на инициатива до 2300 година да се стигне до нулеви нива на гениталното съкътяване на жените. Нашите постижения и лидерство са реални, но те трябва да продължат, докато не изпълним нашия ангажимент да постигнем целта нулево ниво на вредоносни практики спрямо жените и момичета. Госпожо председател, уважаеми депутати, Европейския съюз предложи международно ниво да се отбелязва денят на нулева толерантност спрямо гениталното съкътяване жени и свеждането на тази практика до нула. Ние следим много внимателно предложението на комисията, за да се поднови стратегически ангажимент на Европейския съюз – по отношение на равенството между половете, тъй като сегашната стратегия изтича тази година. Трябва да сложим край на гениталното скатяване жени в целия свят, веднъж и завинаги. За съжаление, и в Европейския съюз сега има жени, които продължават да живеят с трайните за цял живот последици от гениталното съкътяване – или са изложени на риск от това. Необходимо е да се предвиди съответното законодателство и да се гарантира подпомагане на съответните общности. Госпожо председател, убедена съм, че чрез съвместната ни дейност ще можем да постигнем много при слагането на край на гениталното скатяване на жени. Благодаря. Сега давам думата на Хелена Дали, представител на комисията. Госпожо председател, бих желала да благодаря на Европейския парламент за включването на тази важна тема в днешния дневен ред. Благодаря също на финското правителство за неговата ангажираност с работата по тази тема. Мисля, че мога да заявя, това е въпрос, за който аз мисля много. И ние трябва да направим всичко, за да обезкуражим тази практика, да не допускаме това страдание на милиони жени и момичета. Страдание, което те изпитват дори сега, докато ние водим дебата тук в тази зала. Длъжни сме да се борим с това тежко нарушение на човешките права, на правата на жените, на правата на децата – Програмата на Европейския съюз и на ОНЕ за премахване на всички форми на насилие срещу е, жените и децата е свързана с 100 милиона евро инвестиции, както вече беше споменато. Целта е нито едно момиче, нито една жена да не бъдат изолирани, да останат страни от тази програма. В момента проекта участват няколко африкански държави. Европейският съюз даде подкрепа, която стигна до над 5,5 милиона жени, които получиха помощ, свързана с гениталното осъканяване. Нашите обещания галванизираха и движението на неправителствените организации – всички те, които се ангажираха, са привлекли над 8,5 милиона хора, настояващи за премахване на практиката. Поне половин милион жени и дет... момичета в Европейския съюз и в Европа по-широко страдат от тази практика. Следователно, ние трябва да играем водеща роля е, в разпространението на информация и научни изследвания за гениталното усъкътяване на жените и децата. Във всички държави членки на Европейския съюз това усъкътяване е престъпление – Полагаме усилия за подпомагане на пострадалите от него и това е част от европейското законодателство, в частност директивата за правата на пострадалите от престъпление. Също така темата е отразена в законодателството за убежището на ниво Европейски съюз. Чрез направление ДАФНЕ на програмите на Европейския съюз се води борба с насилието обословено от половата принадлежност, включително гениталното осъкътяване на жени. Е, индикативният бюджет за следващата година за работа при нас е с размер 2,4 милиона евро. Според прогнозите, още 200 милиона жертви на тази практика се очаква до 2030 година и ако средствата са толкова малко, защитата им ще бъде невъзможно. Председателят на Европейската комисия госпожа фон дер Лайен обеща да постави темата сърцевината на нашата политика, на политиката на нашата Европейска комисия през следващите пет години. Аз съм сигурна, че мога да разчитам на подкрепата на Европейския парламент по този въпрос предстоящата за приемане през 2020 година солидна стратегия за борба с насилието срещу половете ще включва и мерки за борба с гениталното усъкътяване на жените. Важно е едновременно да се работи в много посоки и към темата да се подхожда от различни агли, както и хоризонтално във всички направления на нашата дейност. Ще продължа да работя по петте приоритетни направления, очертани е, в известието на Комисията за прекратяване на практиката на гениталното усъкътяване, подобряване на познанията и данните, е, социална промяна, защита, наказателно преследване и всеобща световна борба с гениталното усъкътяване. Правата на жените са в сърцевината на външната политика на Европейския съюз. Това включва и борбата с гениталното усъкътяване на жените. Длъжни сме да работим с всичките си партньори по света, които да подкрепят изпълнението на целите за устойчиво развитие. Това включва и борбата с насилието срещу жените. Европейският съюз може да играе важна роля, ако мобилизира политическите си мрежи по целия свят. Вярно е, че гениталното усъкътяване е деликатен въпрос. Това е тема, която обхваща много области. От универсалните права на човека, през правата на жените на телесна неприкосновеност, насилието, основано на половата принадлежност и правото на лично здраве. Именно за това е важно да се работи с онези, които са оцелели от тази практика, с общностите, които все още я прилагат, да работим така, че да няма недоразумение и да няма погрешна информация. Не трябва да се допуска стигматизация, расизъм и ксенофобия. На всяка цена не трябва да допускаме това. Следва да утвърждаваме сътрудничеството и диалога. Освен финансиране и законодателство, трябва да мислим за привличане към своята дейност на всички заинтересовани, на всички нива, чрез политически диалози с националните администрации, чрез помощ за здравните работници, чрез работа с религиозните и общностните лидери, и чрез е, семействата, които да се откажат от практиката на гениталното усъкътяване веднъж за винаги. Очаквам да работим за изпълнение на този мандат по тази така важна тема. Благодаря ви. Благодаря много, госпожо еврокомисар. От ЕНП госпожа Фитджералд. Благодаря. Приветствам това, което вече беше казано тук от представителката на съвета и от комисията. Гениталното съкътяване на жените са три жени, които трябва да се разбират и от гледна точка на културата и от гледна точка на медицината. Но те не са свързани с това, стрикно казано. Тези три думи са свързани с насилието спрямо жени – а това насилие води до наранявания, усъкътяване за цял живот, с последици за цял живот. Според изчисленията на УНИЦЕФ, 2 милиона жени и момичета са преминали през генитално усъкътяване в 30 държави, а много случаи дори не са и известни. Има държави, като Гвинея, в които 97% от жените преминават през генитално усъкътяване. В Етиопия този процент е 65%. Но дори в страни като Малайзия и други, това е разпространена практика. Ако това би се случило на наша дъщеря, майка, близка, ние бихме били ужасени и възмутени. Трябва да работим по това. Трябва да работим по изпълнение на Истанбулската конвенция. Трябва да използваме всички средства, с които разполагаме, за да сложим край на гениталното съкътяване на жените. Това трябва да стане един от върховните ни приоритети. Трябва политическите лидери в цял, в цял свят и мъже и жени да се ангажират с това. Трябва също така да привлечем всички заинтересовани страни, неправителствените организации, семействата. ЮНИЦЕФ трябва също така да бъде сред водещите фактори. ЮНИЦЕФ провеждаше изследвания по темата и работи по тази тематика. Ние знаем за хора от Ирландия, които работят заедно с сомалийското правителство, за да се изкорени гениталното съкратяване на жени в тази страна. Трябва да спрем тази практика. Благодаря много от името на социалистите и демократите. Госпожа Найхел, за съжаление, тялото на жената е от край време полигон на сражение по всяко време и във всяка религия. И посегателства са винаги върху женското тяло. Как се обяснява това? Защото в Китай е, жени, жените са били осъкътявани, за да имат красиви крака не мъжете. Жените са носили корсети, които са деформирали краката, тялото, тяло, телата им за цял живот. И това продължава до днес гениалното усъкътяване, което усъкътява жените за цял живот. Това отново е посегателство върху жените, не мъжете. У нас също има култури, култури на девствеността, която от периодично надига глава в Европа и винаги става дума за контрола на мъжа върху женското тяло. Става дума за ограничение на женските права и на причиняване болка на жените. Председателката, благодаря много от името на зелените госпожа Хебегер Фофана. Днес е, 500 хиляди жени в Европа и 200 милиона в Европа са жертва на гениталното усъкътяване. Техният живот като жени е силно засегнат и само те носят последиците от това. Длъжни сме да елиминираме този бич и за тази цел да предприемем обща и прагматична постъпка. Най-напред, като гарантираме, събиране и разпространение на данни. Имаме нужда от точна, съпоставима информация, която предполага безспорни цифри, за да може да се измерва точно явлението, включително в Европа. Имаме нужда да работим заедно с цел мерки за превенция, които с участието на всички засегнати, включително съответните местни общности. Също да имаме нужда от, нуж... от мерки за защита и е, за съпътствие на всички засегнати. Госпожо комисар, трябва е, да се снабдим всички средства за решаване на проблема. Приветствам ангажимента на комисията през първите си 100 дни да обнародва стратегия за равенството и за борба с явлението генитално съкътяване на жените. Също така съществува и Истанбулската конвенция. Тя визира този проблем, но не е ратифицирана от 7 държави членки. Ние, Европейският съюз, трябва да бъдем гласът на тези жени между 2015 до 2030 година а, над 150 милиона момичета ще бъдат изложени на явлението, ако нищо не направим. Имате пълната ни подкрепа за изпълнението на стратегията. Благодаря. А, сега Гозо Херцбергер Фофана. А, между жен, генталното осъкътяване на жените представлява едно сериозно <clears throat> посегателство върху женското тяло без медицински причини са сериозни отражения върху физическото достоинство и правата на жените. Това е о, проблем, който засяга страни в Африка и в Азия, и в Близкия изток, включително и в Германия се смята, че има хиляди жени момичета в риско. Обикновено това са деца и жени родени в е, мигрантски среди. Това гениално Не става дума Evident. Говори за ретроградност, налага се да се наложи съответен закон, но в африканските страни това е повод за отпор. А, така че е необходимо да обърнем внимание на обществото, за да се стигне до премахване. Това са остарели и ужасни традиции, които са свързани с исляма. Но нито в Библията, нито в Корана, нито във втората се говори за такива неща. Трябва да, да действаме е, чрез образование, чрез привличане вниманието на е, обществеността. Да работим с медицинските работници и младите хора с оглед до 2030 година да постигнем нулева толерантност. Трябва да преустановим табото, за да се насочим към дейности и да работим заедно с общностите, които прилагат тази практика. Без да стигматизираме, Европейския съюз трябва да подпомогне организациите, които отстояват правата на жените както с цел да постигнем успех при преодоляване гениталното капиталното съкътяване. Ние не посягаме на традициите, а се борим срещу един акт на насилие срещу жените и децата. Благодаря председателката моли за спазване регламента за изказване. Сега госпожа Андерсон иде. Говорим за стратегията на Европейския съюз за борба с недостойни практики. Тук-що чухме от преждеговорившите, че тези тези ужасни практики са, трябва да бъдат обект на борба. Но това е само лицемерие. Само преди три месеца вие трите от отхвърлихте изменение на Истанбулската конвенция във връзка с тази ужасна практика. Защо? Защото очевидно не ви интересуват страданията на тези момичета и деца. За вас бе много по-важно, че аз а, а, съм автор на това предложение, защото съм персона на град. Това са 300 думи са и в 300 хиляди думи съдържат в конвенцията, само с 160 думи. Аз исках да променим тази практика, но със своето отхвърляне вие про споменавате едно, едно единствено място гениталното осъкътяване. И не се ли срамувате да твърдите, че се борите с това? Впрочем, Палоп Магинес, Перейра, Уолш и Джонс ще се изкажат по тази тема. Вие също отхвърлихте моето изменение. И ако от тук отново а, говорите с обичайното си лицемерие, госпожа Азита Канко, а, очаквам да проявите, очаквам от вас единствено пълна липса на уважение. Сега госпожа Канко от ЕКАРЕ. FGM affects every stage of your life Гениталното усъкътяване на жените засяга всеки етап от живота на една жена. Той се превръща в част, в, в, в част от вашата тръщ, същност. А, определя на кого ще вярвате, как се влюбвате, дали ще родите и как ще родите. Гениталното усъкътяване на жените е най-тежкият тип престъпление срещу вашето тяло – дух и достоинство, когато сте беззащитно дете и вие никога не го забравяте. Правите на това, на което сте способни, за да го преодолеете. Но в крайна сметка човек е длъжен никога да не забравя, че той струва толкова, колкото всички останали. Това е и моята ежедневна борба. Това е и ежедневната борба на 200 милиона момичета и жени по света, включително 500 хиляди от тях в Европа. Промяната ще бъде твърде ограничена, ще дойде твърде късно и твърде бавно. Неотложно се нуждаем от стратегии и от план за действие с трайни последици. Бях развълнувана и вдъхновена – от е, възстановителите, които бяха тук. Те бяха номинирани за наградата Сахаров и ни припомниха, че всяко наше действие, всеки наш избор разкрива жена, момиче, което се надява на нашата помощ. Най-напред трябва да видим тези хора. Трябва да ги чуем. Трябва да ги защитим. Заедно трябва да ги овластим, да им дадем възможност да изпълнят потенциала си и да живеят в по-светло бъдеще. Благодаря за подкрепата ви. Благодаря за изказването. Следва госпожа Родригес Пало гое севетливица. Гениталното съкътяване жените е нарушаване на човешките права по особено жесток начин, който накърнява сексуалното и репродуктивното здраве. Госпожа Андерсън, проблемът е, че ние не можем да се борим срещу хомофобията, гениталното съканяване и много други практики от позицията на някакво морално превъзходство. Ние не можем да използваме тази практика, за да заклеймяваме като престъпници всички мигранти. Нека да не забравяме, че и в САЩ и в Европа преди няколко века са се лекували насилствено такива измислени болести, като истерията при жените и много други. Нека. Председателката, моля, говорете малко по-бавно. Преводачите не успяват да ви преведат. За крайните десни в Европа не им е интересно изобщо какво се случва с жените и момичета. Затова те се противопоставят на Истанбулската конвенция, която е единствената уредба, която ще ни помогне да сложим край на тази практика. Благодаря, давам думата на госпожа Уолш, НП. Колеги, много ме разочарова това, че този дебат е бил насрочен за късно вечерта. И би трябвало да направим така, че това да е един дебат, в който активно участват всички, включително всичките 28 държави членки. Става дума за 200 милиона жени и момичета най-малкото. И искам да кажа, че това, че не успям нищо направим, означава също, че над 200 хиляди жени и млади момичета най-вече са изложени на риск от генитално съкътяване тук в Европа. Тази практика се основа върху една фалшива идеология, че гениталното усъкътяване е добро за момичетата и жените. Трябва да се противопоставяме на такива вредоносни практики, но ние не трябва да ги разглеждаме изолирано. Трябва да възприемем един всеобхватен подход в контекста на всички форми на, на насилие така че да помислим и за бъдещите поколения, поколения жени и момичета. Трябва да ангажираме общностите, лидерите на традиционните вярвания. Отделни стъпки не са достатъчно. Ние трябва всички да изпълним нашия ангажимент и трябва да осъзнаем, нашата реална отговорност пред международната общност и да сложим край на това явление. Благодаря много, госпожа Уорд от Социалистите и Демократи. Um, Според Световната здравна организация, повече от 200 милиона момичета и жени, които живеят днес, са станали жертва на генитално усъкътяване в страните, в които това се практикува. Сред тях са и държави членки на Европейския съюз. Смята се, че 3 милиона момичета рискуват да бъдат обрязани всяка година. Това не е отстоима културна практика, а проява на патриархат. Длъжни сме да работим с всички части на обществото, да образоваме, да овластяваме жените, да им помагаме да си върнат контрола над телата си и да окоръжаваме мъжете да спрат тази жестока практика. Гърл Кадес от Кения и нейните сътрудници, възстановителите, бяха номинирани за наградата Сахаров. Те работят за това застрашените момичета да бъдат изпращани в най-близкия център за подпомагане или в най-близкия полицейски участък, за да получат помощ. Това са фаровете за в бъдещето. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, гениталното съкътяване жени и вич, който застрашава милиони жени в страните на Африка, но и в Европа. Това е едно насилие над детството. Необходимо образование, информация, контрол и превенция и преди всичко борба. Европа трябва да се бори срещу този кошмар. Има много лаборатории, които работят в името на това да не могат да бъдат усъкътявани момичета и жените. В страната на васките има специални стратегии, посветени на предотвратяването на това явление в рамките на Министерството на здравеопазването съвместно с Министерството на вътрешните работи. Необходимо е да също така да се води борба срещу стигматизацията. Мисля, че е добре комисията да се познае с този опит на страната на баските. Благодаря. Госпожа Десутър от партията на Зелените. Госпожо председател, госпожо е- Евро комисар. Генталното осъкаляване е една от най-крайните практики е, за контрол върху женските тела и върху цялото общество е, е, аз категорично осъждам това посегателство върху човешките права, което създава огромни страдания на момичета и жени милиони в световен мащаб, 5 е, хиляди в Европейския съюз, както и други в риск. Ние трябва да, да наложим край на тази практика. Жените и мъжете трябва да заклемят тази практика. Политици от всички партии, без език на омразата и е, без изкривяване на фактите. Ние трябва да направим всичко за категорично премахване на генталното осъкътяване. И аз горещо приветствам стратегията на Европейския съюз в тази посока. Председателката, благодаря. Госпожа Жерон. Госпожо председател, драги колеги, бях с делегация на парламента в Найроби, но се върнах шокирана от това, което преживяват жените, подложени на генитално усъкътяване и на насилствени бракове. Това представлява отстраняване за цял живот на клитора на жената с ножица или с браснарско ножче. Това е жестоко. Това е варварски акт, представен като традиция или култура. 21% от жените, които идват във Франция от страни, признаващи тази практика, са застрашени от нейното прилагане. Цифрите са красноречиви и нетърпими. 200 милиона жени и момичета в цял свят. На миналото пленарно заседание в Страсбург моята група предложи изменение с цел борба с тази форма на изтезание. За съжаление, 450 депутати са гласували против по политически причини. Това не е наша традиция и търпението към нея няма място в нашето общество. Френското законодателство не беше достатъчно категорично, за да се да се превърне в израз на растящия обществен натиск. Днес имаме нужда от ангажиране на образователни работници, здравни работници, от коражи, от кораж и от санкции, за да сложим край на това варварство. Европа е горда с Жана Дарк и с Мари Кюри, с жените, които са направили толкова много в нашата история. Ние трябва непрекъснато да отстояваме ценностите на свободата за всички жени. Благодаря. Благодаря. Сега госпожа Стегрот от ЕКАРЕ. Имате думата. Госпожо председател, Гениталното осъкътяване на жените се е, е факт в Африка, в Близкия изток, но дори и в Европа, защото ни е известно, че само във Франция има 60 000 жени засегнати от тази практика. Почти 14 000 жертви е, има в Швеция и делът на засегнатите жени в Европа е стряскащ и е наистина важно <clears throat> тази практики да имат своите последствия, защото никъде в Европейския съюз няма място за подобни действия както органите на реда, така и здравните звен, служби трябва да бъдат информирани в Европа, ние носим отговорността за целия свят. Чрез информация, чрез по-активно привличане на съответните общности трябва да работим това да стане наш политически приоритет. Това не бива да се допуска никъде по света, но в Европа е съвсем недопустимо. Госпожа Перейра. Фениталното съкътяване на жените е ужасяващо насилие срещу жените. Това се практикува, когато става дума за съвсем малки момиченца и има последици за цял живот за жените. Най-вече са застрашени най-уязвимите в обществото децата, момичетата от 5 до 15-16 годишна възраст. Необходимо е да засилим борбата за правата на жените. Слагането на край на гениал... гениталното съкътяване е нещо, което е част от утвърждаването на сексуалните и репродуктивни права на жените. Сексуалното образование е важна част от тази дейност, както и обучението на жените и момичетата в областта на майченото здраве. И сега господин Зарцалехос. Благодаря ви, госпожо председател. Цифрите, свързани с този бич, са ужасяващи и със сигурност те отразяват съвсем непълно и частично реалността. Реалността е, че освен гениталното усъкътяване, повечето от практиките, които се наричат културни, превръщат жените и момичетата в жертви. Това е полигамията, насилствените бракове, включително и инцестуалните, селективния аборт – увреждане на различни части на женското тяло, недопускане на това момичетата да посещават образователни институции, налагане на екстремни правила за това как жените да се обличат и насилието спрямо тях, за да се покриват. Всичко това показва, че мултикултурният модел, който някои толкова превъзнасят, се основава до голяма степен върху презрението към правата на жените и на момичетата. Изключително важно е жените и момичета да имат достъп до образование, до услугите за здравеопазване. Трябва също така да не се допуска безнаказано спрямо тези, които прилагат тази практика. Необходимо е да бъде ратифицирана Истанбулската конвенция и държавите членки трябва да въведат наказателно преследване с екстратериториален характер, когато става дума за това престъпление. Имаме задължението да помагаме на жертвите, включително и когато става дума за предоставяне на убежище. Не можем да гледаме настрани, да се правим, че нищо не се случва и да казваме, че това е чисто културен въпрос. Това означава погазване на закона, погазването на достоинството на жените. Благодаря много. Госпожа Джонс, групата на Социалистите демократи. Благодаря за даденото ми време. Благодаря на госпожа министъра и на госпожа комисарят. Знаем, че гениталното усъкътяване на жените е глобален въпрос. Става навсякъде по света. Е, ние и в Европейския съюз имаме обрязани момичета, включително 2000 момичета в Уейлс, който представлявам аз. А ние сме малка страна. Днес е имало, тази година е имало само едно наказателно преследване. 30 години след Конвенцията за забрана на всички форми на насилие. Представете си какви са последиците за пострадалите жени и момичета. Миналата година открихме първата клиника с специализирани услуги за тези жени и момичета. Подобни специализирани услуги са от жизнено важно значение и толкова по-важно ще бъде да я запазим след Брексит, защото тя ще изгуби финансирането си. Истанбулската конвенция и Конвенцията за забрана на всички форми на насилие срещу жените, днес отбелязваме на втората конвенция 40-та годишнина, са мощни инструменти. Трябва да използваме тези законодателни актове като част от холистичен подход, общностно ангажиране, обучение на момичетата за техните сексуални и репродуктивни права, обществено осведомяване. Нека сега да е последното поколение на жени и момичета, които са изпитали тази жестокост. Благодаря, госпожа Рафаела. От... Благодаря много, 200 милиона жени живеят с ужасните последствия на гентиалното усъкътяване. Това е неприемливо и не може да продължава. В Европа има 200 хиляди жени, които могат, са в риск да бъдат жертви на подобно съкътяване. Това ги бележи за цял живот. Хубаво е, че говорим по този въпрос, но думи не са достатъчни. Европейския съюз трябва да се заеме сериозно с тези проблеми, да защити жените и девойките. Насилието е, е неприемливо и мисля, че ние трябва и комисията да обърнем особено внимание. Да нуждаем се от нова стратегия, но стратегия конкретна и налагаща санкции нека да се знае, че това е обект на насилие. А също така трябва да помислим за инфраструктура, финансова и здравна в Европейския съюз в помощ на пострадавшите. Предлагам комисията да застане на страната на жертвите. Конкретизирайте тази стратегия и то възможно най-бързо. Благодаря. Сега госпожа Кунке от Зелените. В... Ние често пъти е, сме световни защитници на правата на човека. Но това понякога изглежда като лоша шега, когато се мисли за жените и момиченцата в Европейския съюз, които всяка година биват усъкътявани. Според Европейския институт за равенството това са 4000 момичета всяка година. Голямата част от тях не са руси, не, нямат сини очи, те по-скоро приличат на мен. И всъщност ние в Европа не оценяваме е, добре риска. Даже подценяваме риска от е, генитално съкътяване на жените. Е, трябва да се борим срещу натиска, който се упражнява върху жените и момичетата. Да се отстояват правата на човека, да се борим с расизма и срещу патриархалните структури, с каквато и култура да са свързани те. Благодаря много, госпожа Билде. Благодаря, госпожо председател. Е, първата резолюция на ОНЕ срещу а, гениталното съкътяване е от 1952 година и въпреки това чуваме какъв огромен брой са пострадавшите и жените в риск. Свидетелство за това колко малко работа вършат международните споразумения. Ние трябва да обърнем специално внимание на жените от Сахел е- Етиопия, моята родна страна, е, жертви на подобно насилие са е, над 90% от жените. Във Франция също броя е много голям. Това е резултат от миграцията, но и от мракобесието на едно общество. Юсаид доказва това в свое проучване от 2000-та година. налага се да се поведе, да поведем сериозна борба. Е, искам да, да, е, да видя е, и какъв би бил морала на колежката, която вече не е в залата, когато говори за тези неща. Госпожа Кавайо, НП. Госпожо председател, всяка година хиляди деца и жени стават жертви на генитално усъкътяване. Това е практика, която е равнозначна на изтезание – Необходимо е да бъдат предприяти конкретни мерки, за да се води реална борба срещу този бич. Не можем повече да съгласяваме с онези, които казват, че това е традиция, обичай, религиозна практика. Извършителите трябва да бъдат преследвани. Международната общност трябва да възприеме позиция на нулева толерантност прямо тази практика тъй като става дума за сериозно нарушаване на човешките права, човешкото достоинство, всичко, което е сред основните ценности на европейския проект. И разбира се, това трябва да бъде криминализирано във всяка една държава членка. Трябва да има правни последици. Момичета и жените, изложени на риск, трябва да бъдат защитени. трябва да бъдат подведени под съдебна отговорност всички, които извършват тази практика, както в, така и извън Европейския съюз. Само така ще може да се постигне целта на ООН да се сложи край на тази практика до 2300 година. Надявам се, че това ще бъде приоритет и на новата Европейска комисия. Благодаря много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 госпожо председател, госпожо комисар, госпожо министър. Одобряването на стратегия на Европейския съюз за борба с гениталното усъкътяване на жените по света е от съществено значение. Социалните стереотипи, свързани с женската сексуалност, вече не могат да бъдат използвани като извинение за причиняването на непоправими вреди на жените и момичетата, на техните тела. За съжаление, много малко са данните, с които разполагаме за този бич. Бич, който няма място в 21 век. Знаем, че има около 200 милиона жертви на това явление по целия свят и над 200 хиляди са в Европейския съюз. Необходимо е следното. Първо, държавите членки да събират повече данни за гениталното усъкътяване на жените на своя територия, за да можем да се борим Второ, длъжни сме да подпомагаме създаването на новаторски средства за борба с явлението на основата на нови технологии. Например, в Кения е създадено такова приложение от възстановителите, които бяха номинирани за наградата Сахаров тази година. Аз много съжалявам, че е, те не станаха лауреат на наградата Сахаров. Заслужаваха го. Също така трябва да утвърждаваме ратифицирането на Истанбулската конвенция, която заклеймява осъкътяването на жените и да окажем натиск върху тези държави членки, които все още не са ратифицирали. Продължаваме с изказване на господ, госпожа Андроет. Хиляди жени в Европа а, с, на, са жертви на генитално осъгътяване в Европа. И ежегодно десетки хиляди са изложени на този риск, въпреки че това е са практики от а, Африка, Близкия изток и Азия. Това са наистина и това са наистина а, зверски практики. Те все пак се, се срещат и в Европа. Много е важно, е, че е, това се дължи на факта, че приемайки една анархична иммиграция, ние приемаме и тези е, практики. През 2000-та година имаме над 60 000 жени, в зряла възраст. Време е да се сложи край на това насилие над жените. Не можем да смятаме, че сме феминистки и да толерираме миграция, която води до такива последствия трябва да не допускаме подобни, подобни мракопесни практики. Но нека не запозволяваме на политическата коректност да ни затваря очите. Нека Европейския съюз не си приписва правото на победител. Продължаваме с господин Поспишел. Председайци, пани комисарско, аз съм се благодаря ви, госпожо председател. Госпожо комисар, с огромен интерес и слушах речта за инициативата. И искам да ви обещая подкрепа от страна на парламент, парламента. Радвам се, че повечето оратори много сериозно се отнасят към тази заплаха за жени. Тук виждам следните аспекти. Първо, насилието, което се случва и тук в Европа. И второ, насилието в други части на света. Имаме нужда от инструменти, за да водим борба срещу това насилие, но различни инструменти. Имаме нужда от инструменти, които да се съсредоточат върху този вид насилие, защото е позорно, че има хиляди, може би дори десетки хиляди случаи на генитално съкътяване на момичета и жени в Европа. Ние трябва да кажем ясно на хората в Европа, ако идвате в Европа, трябва да зачитате нашите ценности. Трябва също така да работим по-ефективно. Ако някой извършва престъпление, той трябва да се изправи пред съда. Сътрудничеството между държавите членки за сега е несъществуващо. Ние знаем за това, че има стотици хиляди такива случаи, но колко хора реално са били изправени пред съда за това? колко хора са получили осъдителни присъди. Това е нещо, по което можем да направим нещо, да постигнем резултати. Трябва да работим по този проблем в Европа. Ако искаме да се защитават човешките права, правата на жените. Продължаваме с госпожа Такс. Представете си,